Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден. To everybody, uh, welcome to this Kunt meeting. Uh, as you see in the Kunt news, you have... Е така, имаме всички езици. Трябва да ви кажа, че това заседание се предава по интернет. И така минаваме към първата точка от дневния ред. Това е обмян на мнение с комисар Тайсен. Добре дошли, госпожо комисар. Присъстват също и представителите на Сметната палата Иляна Иванова. Тя отговаря за тази глава. И така, добре дошли на всички. Най-напред давам думата на госпожа Иванова. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин докладчик, уважаеми дами и господа. За мен е голямо удоволствие за втори път, е, за втора седмица да съм при вас и да, предва, да представя функция 1б социално-економическо сближаване. Искам да благодаря на комисаря за чудесната за чудесното сътрудничество, което имахме по време на цялата си работа, по време на всички одити тази година. Социалният сектор е, той е под натиск във всички държави членки и независимо от е, различния статус, образователен, социален статус, всички граждани се борят много усърдно, за да постигнат своите цели и да имат пълноцелен живот. Но тази цел не става по-лесна. Наша задача обаче е да осигурим добавена стойност от всяко евро. В кратката си презентация ще започна с е, някои от основните факти в доклада, тъй като доклада бе разгледан в подробности миналата седмица, няма да навлизам в подробности. За законосъобразността. През 2016 година имахме разходи от 8,1 е, милиарда евро повече от 20% от МФР. Това е споделеното управление. Както казах миналата седмица, грешките възлизат като цяло на 4,8%. Основните грешки са недопустимите разходи, в декларациите на бенефициентите 2%, на 2%, обществените поръчки около 30%. За трета година имаме една допълнителна, допълнителен раздел, в който описваме системата. Смятаме, че системата е по-успешно функционираща, отколкото миналата през миналия период. Сега се оценява надежността на данните, като комисията може да наложи санкция, ако те не са били достатъчно надежни. Има прехвърляния на проекти, които още не са завършили през миналия отчетен период, но ние успяхме да оценим всички проекти, които са завършили или изцяло, или поне от части. И така сега ще се насоча в, към някои от основните аспекти в областта на заетостта и социалните работи. Аз бях, аз отговарях и за доклада по образованието. Образованието естествено е много важно в днешния променящ се свят. Това е един от основните принципи на Европейския съюз, а именно достъп до добро образование. Това е една от петте области на стратегията Европа 2020. Целите са много специфични и оценката на тези цели беше основен елемент в работата ни. Заключението ни целите са отразени в оперативните програми адекватно, няма недостатъци или ако има, те са незначителни. Има естествено някои проблеми от предишния отчетен период. За сегашния отчетен период има обаче в тези области подобрение. На следващо място Това е младежта и младежката заетост. Това е много важен аспект на, на финансирането. Бъдещето на младите хора е много важно за благоденствието на целия съюз. По-рано тази година излязохме с третия доклад по тази тема. Това беше доклад след доклада за структурата на младежката гаранция анализирахме младежката гаранция, нейното приложение в държавите членки. Посетихме за тази цел 7 държави членки. Всички те имат, са отбелязали напредък в прилагането на младежката гаранция, но нито една от тези държави членки не дала възможност на всички незаети и нетрудещи се и необучаващи се млади хора в рамките на 4 месеца достъп до някаква мярка. Но, дами и господа, докладите с тях не свършват нашите усилия. Много е важно да имаме и други форми на, фу... на комуникация, когато става дума за връзка с, на... с заинтер... всички заинтересовани страни решихме да има конференция за младежката гаранция, за да намерим по-добри решения за преодоляване на препятствията, които, с които срещаме до момента. Радвам се, че парламента ще ни помогне, комисията също ще участва. Благодаря на всички колеги, които допринасят и допренесоха за провеждането на тази конференция, която вече бе проведена тази конференция привлече над 300 участници, като бе предавана и по интернет. Госпожа председател, господин докладче, госпожа комисар, винаги за мен е удоволствие да представям доклади пред вашата комисия. Надявам се, че тези презентации са полезни за вашите дискусии. Благодаря, госпожо Иванова. Благодаря за вашия ангажимент към областта за заедостта и младежката заедост. Госпожо комисар, вие имате думата. Thank you very much, Madam Chair. Dear Rapporteur, uh, Благодаря ви много, госпожо председател, господин докладчик, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожо Иванова, дами и господа. В началото на мандата на тази комисия поехме ангажимента економическото засилване на е, Европейския съюз да се комбинира с подобряване на живота на хората. Включихме социално измерение. Целта беше економическия растеж да бъде справедлив и балансиран, да има по-добри като качество работни места и да има по-приобщаващо общество и по-добра социална закрила. Предприели сме мерки за това. В пролетта пред, представихме европейските мерки по, съвата, по правата на човека. Това е отделен стълб, в който се заявява заявяват мерки за създаване на динамична, справедлива економика, която да подобри, да допринесе към постигането на справедлив европейски модел, нещо, което беше подчертано и през септември от председателя Юнкер. Работим и за намаляването на, за, на не, безработицата сред младите. Това е лято в контекст на средно, средносрочния преглед на многодишната финансова рамка. Европейския съвет за решение да разшири фондовете и средствата за Европейската инициатива за заето с 1,2 милиона за периода от 2017 до 2020 година, нещо, което показва, че нашите средства подкрепят политическите приоритети, които сме очертали, за да се справят хората с последствията от финансовата криза. Междувременно, чрез преразглеждане на правилата за командироване на работници, търсим начини да се гарантира по-разумен баланс между правата е, и свободите на пазара и гарантирането на е, защита както и равнопоставеността между работодателите. Естонското председателство постигна добри резултати. Постигнаха се и мандати за двамата докладчици на Европейския парламент, които могат да започнат преговорите. Надявам се, че ще има бърз напредък. За да може да постигнем ефективни резултати, политиката трябва да бъде прилагана на място. И тук нашите средства играят много важна роля, тъй като ни помагат да превърнем политиката в действителност. Резултатите показват, че постигаме добър напредък. Имаме економически растеж в еврозоната над 2% за Европейския съюз като цяло и в еврозоната над 2,2%, а пък безработицата е на най-низките си нива за последните 9 години. 8 милиона работни места са създадени по време на настоящия мандат на Европейската комисия. Работим с националните партньори, за да може средствата ни да се харчат коректно и ефикасно. Радвам се, че Сметната палата тази година отново е установила, че действително са положени сериозни усилия за простяване и модернизиране на финансовите правила и за създаване на една солидна система за осигуряване на правомерност и за контрол, особено в областта на териториалното сближаване. За първа година намаляваме грешката в тази област 5,2% предходната година, 4,8% за 2016. Квалифицирано беше становището на Сметната палата за плащанията за 2016 година, нещо, което се случва за първи път и показва, че сме напреднали значително в областта на правомерността и редовността на плащанията. През 2016 година трябва да се отбележи, че това е последната година, за която Сметната палата разглежда периода и разходите за 2007-2013 година. Комисията се надява, че от тук нататък, тъй като е подобрена системата за 2014-2020 година, ще имаме допълнителни положителни развития при следващите проверки. Становището на Сметната палата съвпада с оценките на моите служители за период 2007-2013, 3,9% за Европейския социален фонд – а за 2016 от всички фондове и финансови инструменти, управлявани от Генерална дирекция за етост, е средното ниво на грешка е 3%. Вземайки преди финансовите корекции, моите служители оцениха остатъчното ниво на грешка за 2016 година на 0,8%. Трябва да се отбележи, че говорим, когато говорим за ниво на грешка, не говорим за измами или за корупция или за неефективност или за прахосване, а говорим за е, средства, които са били изплатени е, без съответствие с е, определени правила. Подобряваме, полагаме допълнителни усилия за опростяване и за изясняване на финансовите правила и това да води до добри резултати. Положителните резултати, радваме се да кажем, за пет година поред води до това, че Сметната палата не е установила грешки в тези плащания. По настоящ, време на настоящия период 35% от Европейски социален фонд се прилага чрез използването на простени а, разходни а, опции. Сам, а, в сравнение с това, предходния период 7% само. И повечето оперативни програми сега използват такива опростени процедури, а 7 държави членки се очаква да декларират разходите си по този начин, т.е. поне 50% от техния, техните средства по Европейски социален фонд. За 2014 и 2020 година оперативните програми тръгват бавно, тъй като бяха забавени беше забавно приемането на настоящата многогодишна финансова рамка, тъй като тя беше прията едва през декември 2013 година. Забавенията се влушиха и от правилото М плюс 3, което доведе до е, известна недисциплинираност на някои представители на националните администрации. И освен това имаше и нови характеристики, въведени за периода 2014-2020 година, именно изискване да се а, е, издаде списък на определени прилагащи органи, както и екс-анте мерки. Нещо, което а, ангажира допълнителни ресурси на национално равнище. Но въпреки това на настоящия етап виждаме, че 96% от прилагащите органи вече са определени. Информацията, която се предлага в годишните доклади за изпълнението и за напредъка, показва, че почти всички екс-анте условия са били изпълнени. Освен това, установяваме, че е, резултатите са по-добри условия и атмосфера за инвестиции и то от добро качество. резултат на приложението през 2016 година средната степен на приложение на проектите по е, Европейския социален фонд е, се покачи от 20% в края на 2016 до 40% в през лятото на 2017 година. Както знаете, уважаеми приятели, в Европейския съюз се създаде инструмент на европейско равнище за създаване на по-добър економически растеж, по-качествени работни места и по-приобщаващо общество. Европейски социален фонд в крайна сметка показва, че постига своите резултати на място. Оказва се, че той е основен източник за финансиране на, за уязвими групи, които са най-тежко засегнати от финансовата криза. Освен това, той е значителен източник за инвестиции по време на пазарна нестабилност и промени в макроекономическата среда. Оказва се, че е, този инструмент е достатъчно гъвкав и предоставя възможност за реакции по отношение на кризата с беженците и мигрантите и се предоставиха е, средства на най-уязвимите имаше пряка помощ за търсещи обежища и други уязвими групи. Освен това, през Европейския социален фонд ефективно успяхме да стигнем и до незаетите, неквалифицираните или онези, които имат нужда от реквалификация, поради променящия се е, пазар на труда. Благодарение на подкрепата от Европейския социален фонд в предходния програмен период и до края на 2014 година, поне 9 милиона и 400 хиляди души са намерили работа от тях. Повече от 300 хиляди са станали самонаети и поне 8 милиона и 700 хиляди души са получили е, някакъв вид допълнителна квалификация, която се удостоверява и с сертификат. Предварителните цифри за периода 2014-2020 година вече показват положителни резултати. Първият стратегически доклад за тези фондове, които ще публикуваме през следващата следващите седмици показва, че през 2016 година инициативата за ето сред младите е подкрепила 7 милиона и 800 хиляди души. 2 милиона по-малко са безработните млади хора в Европейския съюз, намалява безработицата и това намаление на безработицата беше по-бързо, отколкото можеше да се очаква а, съгласно макроекономическия контекст. Нещо, което ясно показва допълнителната стойност на тази политика. За а, инициативата за заето сред младите, е основният инструмент за предоставяне на подкрепа за млади хора, които не, не са заети и, и не се обучават. Над 1 милион и 600 хиляди млади хора са получили подкрепа и от януари 2014 година над 18 милиона млади хора са влезли в схемата за е, гаранция за младите и над 11 милиона са получили допълнително обучение или стаж. Уважаеми е, членове на Европейския парламент, Дами и господа, нашите усилия продължават да водят до е, постигане на положителни резултати. Насочваме средствата си към постигане на основни политически цели, така както те са договорени между Европейския парламент и Европейската комисия. Но задачите ни не спират до тук. В контекст на средносрочния преглед на многодишната финансова рамка предлагаме амбициозни цели за допълнително построяване на правилата за Европейски социален фонд. Например, възнамеряваме с 100 000 евро, до 100 000 евро да се увеличи прага и а, а, има нови операции за финансиране, които са обвързани с постигане на предварително определени условия. Сигурна съм, че тези мерки заедно с а, засилен система за гаранции за период 2014 2020 година ще ни позволят допълнително да подобрим ефективното приложение на Европейски социален фонд, на инициативата за зето сред младите и ще е, постигне добри резултати за бъдещето. И гледайки напред към бъдещето, в контекста за следващата многогодишна финансова рамка трябва да мислим за начини за допълнително просяване на правилата, радикално просяване на правилата и справяне с затрудненията, които са били установени на различните нива на приложение на, фондов, на фондовете. Опростяването ни позволява да разходваме парите на данокоплациите по един по-ефективен начин и можем да постигнем по-добра добавена стойност за гражданите и по-добър живот за тях. Нещо, което трябва да бъде основен елемент при обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка, където трябва да гарантираме инвестициите в човешки капитал да помагат да бъдат основен елемент в нашата социално-пазарна економика. Това беше подчертано и на среща на върха в Готенбург. Приближаваме следващата многогодишна финансова рамка и трябва да продължим да работим заедно, за да може правилата, които предлагаме, прилагаме да са целесъобразни и да водят до правилното, правилния баланс между постигане на резултати и спазване на изискванията основните принципи, които са включени в социалния стълб, трябва да станат осезаема действителност за всички. Благодаря много за вниманието. Очаквам с нетърпение вашите въпроси. And, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас и на екипа ви за това, че отворихте на отговорихте на много от въпросите. За нас наистина беше изключително добре е да получим писменно вашите отговори, а след това да проведем и дискусия. Господин Зелер е прав. Э, Благодаря. Искам да се извиня на госпожа Иванова и на госпожа Тайсен. Говоря с гръб към, вра... към вас, но за съжаление е, така са разположени местата. Съжалявам. Благодаря на госпожа Иванова от Сметната палата и на нейния екип. Благодаря и много за годишния доклад 2016 година. Тя ни представи основите, върху които ние ще стъпим, когато изготвяме нашия доклад за освобождаване от отговорност на комисията за бюджета 2016 година. А благодаря ви, госпожо комисар Тайсън, и на вас. Благодаря на генералния ви директор и на вашите сътрудници за отговора на всичките ни 48 въпроса. Много информация ни изпратихте, много данни, много цифри, с които подплатявате вашите е, изказвания. Благодаря на госпожа Иванова и на госпожа Тайсен, които от чието презентации виждаме как са намалели процента грешки и е, благодарение на какво всъщност, на какви мерки успяваме да, да, да приложим разпоредбите на ЕФС. Прага на същественост на грешките вече се придвижва под прага от 2%. Това е много добре и а, всъщност се оказва, че целите, които сме си поставили за финансиране чрез структурните фондове, са постижими. Зад числата обаче имаме човешки съдби и това не бива да го забравяме, защото има още много какво да се постигне в социалната област. Това са все хора, които зависят от нашата подкрепа. Държавите членки, както каза госпожа комисаря, от тях се наблюдава положително развитие по отношение на заетостта. 71% е, е заетостта, а безработицата е спаднала от 11 на 8,6%. Това е естествено успех. Това е свързано с макроекономическите условия, естествено, но въпреки това трябва да кажем, че в самите държави членки има различни форми, мерки и резултати. В някои държави членки заетостта е по-голяма, в безработицата е по-малка, в други държави членки състоянието е точно обратното. Госпожо комисар, вие казвате в отговора на въп... нашите въпроси, че има много, още много и нови предизвикателства в областта на социалната политика. И тук имам предвид беженците, мигрантите, които, са, които дойдоха в Европейския съюз. Това са хора, които не отговарят на нивото квалификации, необходими за работния пазар за тяхното интегриране на работния пазар. Е, те не говорят нашите езици, не, го, не разполагат с а, е, нивото на образование, някои от тях са даже неграмотни. И това са предизвикателства, за които имаме нужда от социално-политически мерки. Така че тук трябва да помислим как може да използваме отново структурните фондове. Сметната палата казва, че търсените квалификации не са непременно квалификациите, с които трудещите се разполагат. Комисията вижда този факт и отбелязва, че трудовия пазар и условията на него се влушават допълнително. И тук имам предвид несигурните, несигурната, трудовата, несигурната трудова заетост. Тук искам да попитам комисията как оценява комисията структурно-политическия обрат в държавите членки, каква смята, че е ролята на европейския семестър тук. Спомням си през 90-те години в Германия след обединението безработицата беше по-висока. Тогава ние предприехме мерки по заетост. Например, започнахме да обучаваме много различни специалисти, например ландшафтни инженери, това подобри всъщност статистиката, но не, но не помогна, за съжаление, на хората да намерят постоянна заетост и, и да намерят професионално бъдеще. Не зная дали такива мерки все още съществуват, но на тях трябва да се гледа във всички случаи критично. Генерална дирекция за етост говори за препоръките страна по страна, които трябва да се поемат от европейския семестър. Това за момента още не се е случило. Ние от гледна точка на парламента бихме искали да настоим Генерална дирекция за етост да направи предложение за препоръки страна по страна. Е, не е тайна, че такива препоръки са необходими, то те би трябвало да се обсъждат в обществото. Инициативата за младеща над 700 000 младежи са обхванати от тази инициатива. Има най-различни мерки тук е, за допълнително образование, за преквалификация. Това е чудесно. Смятам обаче, че тази мярка трябва да бъде подплатена с, ос... с допълнителни устойчиви мерки, за да за да не се загуби инерцията от тази инициатива. Но естествено няма смисъл от това да се поддържат излишни надежди и да се правят изкуствени мерки, без да има за младите хора съществено подобрение за техния професионален бъдещ живот. Финансирането Финансирането както при регионалните фондове и другите структурни фондове, тук и при Европейския социален фонд трябва да кажем, че до е, средата на ноември е, имаме 30% от е, траншовете, които са направени – до средата на октомври 5,1% бяха средствата, които бяха, на, бяха преведени като предварителни плащания от социалния фонд. Тук комисията аргументира, че има въвеждане на новия принцип N плюс 3 за сметка на принципа N плюс 2. Има много проекти, които се довършват от предишния отчетен проект. Това е всичко ясно. Но бих е, подчертал, че би било хубаво принципът N плюс 3 трябва да приключи. Защото ако продължим по този начин, то съществува опасността и в нови отчетен период да имаме закъснение, забавяне на изпълнението на проектите. Въпросът за ускоряването. Ускоряването е много важно. Именно в описания контекст. Комисията смята, че едно съкръщение на, на принципа 1 е плюс 3 към 1 плюс 2 и даже 1 плюс 1 може да опосредства едно такова ускоряване и може да е поощрително за провеждането на проектите. Аз обаче бих казал, че така както виждам ситуацията, съм скептичен. Но така или иначе трябва да накараме държавите членки да се ангажират повече с прилагането на социалния фонд и съответно с постигането на заложените цели. Комисията е направила препоръки за повече за интензивиране на стратегията за заетост и мобилизиране на повече средства за тази цел от страна на държавите членки. А, ясно е, че тези мерки се финанс... финансират от държавата, член... държавите членки. Интересуваме как изглежда ситуацията с финансирането. Тези препоръки са отправени към държавите членки, но нашият партньор, с който работим, е комисията. И за това ме интересува как комисията работи с държавите членки при съфинансирането. На следващо място, е, това също бе засегнато от госпожа комисаря, фонда за приспособяване към глобализацията. Комисията казва, че бюджетните кредити би могло и би трябвало да се намалят за този фонд. Според мен това не трябва да се случва. Но може би трябва да се промени правното основание. Защото това, което видях от последните години като заявление от държавите членки за подкрепа, за финансова подкрепа, за заетост при масови уволнения, това много често не е било свързано с глобализацията. Така че, а пък фондът има за цел да се помага на региони, където предприятия трябва да напуснат съответния регион и трябва да намерят седалище извън Европейския съюз – и където има уволнение над 500 служители на тези а, предприятия. В момента обаче виждам, че средства се отпускат, които според мен нямат връзка с глобализацията, а по-скоро с економическото развитие на място в самите региони. Естествено, интервенции от този фонд трябва да има, трябва да се подкрепят региони, които са засегнати от неочаквана безработица, от неочаквани уволнения, но в такъв случай трябва може би да променим правното основание и да се ориентираме по-скоро към промяна и упростяване на процедурата. Въпрос 11. Вие ни давате отговор и конкретни данни на този въпрос. Давате точните средства за масовите уволнения. Давате яснота за мерките. Казвате, че тук процентът варира между 19 и 88. Виждаме, че тук има какво да се направи още. Сега, за подобряване на административните системи. Е, оценени са 23 про програми, 5 в Германия, Испания и Италия. От две години е, към тях има резерва. Сега, защо всъщност негативите не са преодолени по-бързо. През 2016 година комисията е заделила 2, 2 милиона евро всъщност не е заделила, а е изискала обратно, но връщането на тези средства трае прекалено дълго. Комисията казва, това е така, защото административните структури в някои държави членки са много сложни и трудни и е свързано с въвеждане на, на, на свързане с ново, с, с въвеждането на нови компютърни системи има и проблеми от юридическа гледна точка. Интересуваме какви са тези проблеми. Казва се също така, че и процедурата на номинации понякога е много сложна. Особено като пример и за критика се превежда се превеждат последващите изисквания за условия, т.е. ексанте условията. Ексанте изискванията. Мисля, че тук също може да мислим за една по-добра система за номинации. В противен случай ще има още допълнителни забавения за прилагането на, проект, на проектите. 35% от разходите, казва комисията, че са отчетени – но моят въпрос е, защо отчитането не става по-бързо? На следващо място, любима тема тук – финансовите инструменти. Комисията ни казва, че европейските бюджети и сенчести бюджети – изпълняват изискванията за прозрачност. В този смисъл обаче искам да насоча погледа ви към бюджетните галаксии, така да се каже, на, на страница четвърта на вашия доклад за финансовата архитектура на Европейския съюз. Аз си представям прозрачността по друг начин. С комисар Оттингер съм говорил и смятаме и двамата, че тези инструменти би трябвало да се контролират от, на европейско равнище. Госпожо комисар, бих се радвал, ако споделяте това мое мнение. Това не е само мое мнение. Не може да оценим още дали финансовите инструменти а, са разумни и трябва да ги има, не може да ги оценим достатъчно добре, тъй като те се управляват от комисията. Комисията обаче казва, че до, две, че до края 2016 година са направени на 200 000 микрозаеми, като около стотина евро са разходите по всеки един заем. Това обаче означава 6 милиона евро такси за банките. Това е нашето изклю... Изключ... Е, заключение, което е прекалено високо според нас. Това са моите забележки. Благодаря. Както виждате, госпожо комисар, имаме подробен докладчик, който зададе допълнителни въпроси, така че преди да чуем докладчиците в сянка и останалите членове на парламента и техните въпроси, моля ви отговорете най-напред на въпросите на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на нидерландски. Е, защото като никога имам тази възможност да се възползвам от е, отличния превод на преводачите в холандска кабина. Трябва да подхождаме конструктивно. Всички ние бихме искали да се възползваме максимално от тези фондове. Така че благодаря ви за духа на сътрудничество, в който работихме и за това желание е, да бъдем конструктивни. Вярно е, че положението се е, подобрява. Безработицата намалява, цифрите се подобряват, но въпреки това различията са огромни между държавите членки. В някои държави имаме почти пълна заетост, докато в други безработицата надвишава 20%. Въпреки економическия растеж, въпреки различните средства, някои политически реформи в определени държави членки не дават резултат за всички граждани и предприятия. Както каза и докладчика, възникват също и нови проблеми. Изправени бяхме пред огромен наплив от бежанци. Никога преди не сме били свидетели на подобна мигрантска вълна. Това са последствия пред които трябва, а, да, по които трябва да работим и паралелно с тях последствията от глобализацията и от цифровизацията. Всичко трябва да бъде предвидено в МФР за периода след 2020 година. По този начин ще гарантираме средства за социалната политика. Тя ще бъде по-видима, ще може да бъде използвана и ще бъде направена връзка с нашите европейски цели. По този начин Европейския фонд ще отговаря на всички европейски ценности. За тази цел е необходимо да бъдат направени реформите в държавите членки. Тези, които ние изискахме в рамките на европейския семестър или пък в рамките на докладите по държави. Всички налични фондове, ЕФСИ, както и останалите, трябва да бъдат използвани. Какви са предложенията за работа на пазара на труда за младите хора? По какъв начин инициативата за младежка заетост дава резултат? На този въпрос мога да отговоря след няколко месеца. Вие казвате, че ситуацията не е перфектна, има различни инициативи, питате ни дали следим това, което правят държавите членки. Отговорът е, че трудно е паралелно да се прави оценка и да се осъществява мониторинг. Не бихме могли да следим всичко случващо се във всички държави членки. Хората, които не са нито в системата на образованието, нито на обучението, много трудно могат да бъдат проследени. Обикновено те се регистрират за около 4 месеца, след което започват да търсят работа, но ни е много трудно да ги следим. Това са хора, които са отдалечени от трудовия пазар. Те не са нито в системата на образованието, нито на обучението, така наречените НИЦ. Не бихме могли да впишем тези хора в традиционните училищни структури или агенции по труда. За тези хора трябва да се намери друго решение. Това изисква а, хората, които работят в социалната сфера, а, да отидат на място в съответния квартал, да съберат тези млади хора, които цял ден стоят по улиците и да ги вкарат в правия път, като им предложат по-добро бъдеще, което се олицетворява от евентуална заетост. В нашите препоръки по държави членки ние сме обърнали внимание на качеството на новите работни места. Защото много често, когато говорим за нови работни места, това са а, места, които са с а, голяма гъвкавост на работното място, непълна заетост, почасова такава и така нататък много трудно, когато човек има подобна заетост, може да получи кредит от банката. Ето защо в този ред на мисли ние сме направили някои препоръки. Стигнахме до констатацията, че ако обърнем поглед към по-далечното бъдеще, ще трябва да признаем, че се нуждаем от по-сериозни структурни реформи. Необходимо е цялостно да се промени политиката в областта на трудовата заетост, а подобна корена промяна не може да се извърши за един ден. Да, действително имаме растеж след кризата, но същевременно предприятията продължават да предлагат срочни трудови договори, което означава, че хората имат време на заетост. Надяваме се, че с времето работните места, които се предлагат, ще бъдат по-качествени. Друг голям проблем на трудовия пазар са квалификациите. Има доста незаети работни места, които биват обявявани, но за съжаление младите хора продължават да бъдат безработни. 40% от работодателите продължават да твърдят, че не могат да намерят хора, които да притежават съответните квалификации, за да вземат поста. Тоест има несъвпадение на квалификациите а, на младите хора и търсените такива. Както знаете, е, имаме една програма, която е насочена към квалификациите. Тя бе подкрепена от Европейския парламент. Бих могла да ви уверя, че всички препоръки на този етап бяха приложени, освен една. Тази, която се отнася до техническото обучение – в а, тази област трябва цялостно да се преосмисли обучението. На останалите препоръки в момента са в а, период на изпълнение. Във всяко едно отношение трябва да гарантираме съвпадение между предлаганото обучение и е, търсенето на пазара на труда. Много често има е, хора, които заемат определени работни места, но те са прекалено квалифицирани за тях. Тоест, тук отново имаме разминаване между пазара на труда и квалификациите на хората. Необходимо е да следим хората да имат добри умен... умения, добри базови умения. Много хора имат добри базови умения, но същевременно трябва да помислим какво в основната училищна подготовка трябва да бъде променено. Дали не трябва да има по-голяма техническа насоченост? Не трябва ли да редуваме училището с стажовете? трупането на дипломи не води до намирането на работа. За да може човек да си намери работа, той трябва да има опит. Германия може да ни служи за пример в това отношение. Във всяка една програма, във всеки един случай ние установяваме, че държавите членки се опитват да приложат тази промяна. Но менталитета в различните държави е различен. Менталитета в Германия и Австрия не може да се приложи от днес за утре в останалите държави членки. Това изисква време. Но малко по малко и останалите държави членки вървят по този път. Относно закъсненията. Те се дължат на много причини, някои от които цитирах. Правилото N плюс Хикс. В това отношение мога да ви кажа, че правилото N плюс 3 води до обратния от очаквания резултат. В крайна сметка, ние си казваме, можем да изчакаме още малко, което води до натрупване на допълнителни забавяния. Това, което искам да кажа е, че има достатъчно средства и бихме могли да помогнем на държавите членки да ги използват, защото в противен случай рискуваме да останат неосвоени средства. Така че правилото N плюс 3 доста ме притеснява. Не смятам, че то е добро. Може би това правило може да бъде заменено с N плюс 1, това е просто едно спонтанно а, предложение. Нека да говорим по-скоро за N плюс 2, а не за N плюс 3, защото N плюс 1 би бил труден период за спазване от държавите членки. Когато обсъждаме МФР за периода след 2020 година, е добре да помислим и за а, това правило. Относно предварителните условия и макроекономическите такива. Прав сте, господин докладчик. Трябваше да си, да си зададем този въпрос малко по-рано. Така или иначе, всички тези условия доведоха до закъснения. Но пък от своя страна по този начин създадохме по-добра основа в държавите членки и средствата бяха освоени по-добре. Всяка реформа, която дава възможност за по-добро използване на а, средствата е а, добра. Така че, нека да направим внимателен обзор на всичко, което направихме и преди а, да направим предложение за МФР след периода 2020 година, да се получим от условията, които налагахме до сега и да създадем такива, които да не възпрепятстват процедурата. Основ, относно НИЦ, т.е. хората, които не са нито в системата на обучението, образованието и така нататък, мисля, че отговорих на въпроса ви. На следващо място, фонда за глобализацията според мен дава добър резултат. 150 милиона годишно. С, това е фонд със собствени процедури много бавна би била процедура, която да изисква съгласието на законодателя всеки път. А, според мен е важно да направим а, всичко необходимо, за да ускорим процедурите. Но фонда за приспособяване към глобализацията, според мен, дава удовлетворителен резултат. Сега преглеждам въпросите, които ми зададохте, дали не забравям някой от тях. М да. по-добрата интеграция на хората. 58% от тези, които са се възползвали от средствата за фонда за приспособяване към глобализацията, са използвали средства от фонда. Целта ни е по-голяма интеграция. Трябва да помислим дали допълнително да не коригираме програмите. И има региони, които се бавят в своето развитие и за тях трябва да помислим за интегрирането на хората им. Не трябва да забравяме, че тук говорим за овластяване, за даване на автономия, на самостоятелност на хората. Всички тези хора продължават да участват на а, да търсят работа, да се явяват на интервюта. Така че определено а, вървим в правилната посока. Това се случва дори в съответния регион да е имало съкръщаване на голям брой хора. Говорим за 150 милиона. Доста дълга е процедурата сама по себе си но въпреки това, според мен, не трябва да намаляваме средствата за в бъдеще. Цифровизацията и глобализацията ще доведат до много промени. Ето защо се нуждаем от, един, от някакви буферни средства, които да използваме в случай на нужда. Така ще можем да подадем ръка на регионите, които се нуждаят от помощ да помислим какво фигурира в правната ни рамка за преструктурирането. Виждаме, че имаме законодателство в това отношение. Предприятията трябва да предоставят предварително информация, трябва да информират социалните партньори. Отново трябва да преразгледаме цялата тази рамка, изготвяме доклад в това отношение за да видим как тези мерки се прилагат в различните държави членки. Този доклад би бил могъл да послужи за източник на вдъхновение, ако Европейската комисия реши да предприеме действия. Simplified Cost Options. Зададахте въпроси в това отношение. Тази упростена процедура се използва добре, много по-добре, отколкото предишния програмен период. По време на предишния, предишния програмен период Имахме 7% в рамките на социалния фонд, а сега а, сме на 35%. Някои държави членки дори надвишиха 50%, което е чудесно. Защо някои държави членки се колебаят а, да използват тази възможност? Много често неизвестното плаши. Така че държавите членки, тъй като нямат правна сигурност, понякога не се осмеляват да се впуснат в новите процедури. Как бихме могли да рекламираме малко повече последните? Бихме могли да го направим посредством делегирани актове. Тези делегирани актове ще ни позволят предварително да зададем рамката. 14 държави членки вече работят по тази програма. Те са включени в делегирани актове, което възлиза на разходи около 7 милиарда от Европейския социален фонд. Предвиждаме също така и едни по-стандартни пакети така че държавите членки или ръководителите на проекти да могат да използват този предварителен пакет, без да трябва да преминават през цялата процедура. Бих искала да ви напомня, че в рамките на Omnibus възнамеряваме допълнително да увеличим използването на тези Simplified Cost Options. бихме могли да увеличим размера, над който тази процедура да е задължителна. Преди прага беше 100 000 евро, сега е 50 000 евро. Има предложение също така да се използва и нов метод на финансиране. Винаги започваме с поставянето на определени цели, като казваме, например, че ако вие разработите една добра програма, която да доведе до постигането на тези цели, почти автоматично ще получите това финансиране, без да трябва да обосновявате всеки един от разходите си. Смятаме, че този метод може да насърчи държавите членки да изберат по-упростения вариант. На въпроса ви за микрокредитите. отпускането на заеми, финансирането на гаранциите. В това отношение установяваме, че в съответния фонд бюджетния ред за микрокредитите вече е изчерпан. Това означава, че тази възможност се използва масово. По тази причина ние поискахме допълнителна възможност за гъвкавост. Гъвкавост между различните цели. Банковите институции също са част от схемата, има и посредници, така че те трябва да могат да бъдат обещетени. Нещо върху което ще помислим за в бъдеще. До този момент работихме доста с Европейския инвестиционен фонд фонд и Европейската банка, които искат да запазят кредитния си рейтинг тройно А, което е доста трудна задача, но трябва да си зададем въпроса и за нашата рентабилност. Когато говорим за микрокредити, идеята ни е да разширим техния пазар. Има нови работни места, които се създават в сферата на микрокредитите и това са работни места, които привличат много хора много самостоятелно наети лица и микропредприятия наемат хора, за да се занимават с тази задача. Установихме, че социалният пазар на кредити трябва да може да се разшири. Тези, които познават финансовия сектор и финансовия пазар, трябва да се свържат с тези, които водят социалната политика за да може банкерите да разберат какъв е резултат от социалната инвестиция. Някой трябва да ги убеди, че тази инвестиция има възвръщаемост. Финансовия сектор и социалния сектор трябва да работят заедно, защото не можем да говорим само за субсидии и за гаранции. За мен е важно да помислим в това отношение за в бъдеще. Господин докладчик, вие зададохте въпрос за архитектурата на социалния фонд и ме попитахте дали съм съгласна с подхода ви. Честно казано, не разбрах добре въпроса ви. Ако искате, ще го обсъдим двустранно по-късно или сега, ако повторите въпроса. Надявам се, че отговорих на всичките въпроси. Благодаря. Thank you very much. Uh... uh. Благодаря много, госпожа комисар. Много въпроси, много отговори. Благодаря ви много. Сега, въпросите на докладчиците в Сянка. и не Шаяла Сендер е докладчик Сянка. Искаш ли думата? Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да задам въпроси. Може би господин Пирински ще иска да зададе въпроси, но нека първо да ви благодаря за това, че ми дадохте думата. Благодаря на госпожа комисаря. Много се радвам, че е тук, че може да поговорим по тази тема. Високо ценя подобната презентация, която направи тя пред нас и много се радвам, че така подробно отговори на въпросите, зададени от господин Целер. Искам и аз да задам няколко въпроса. Един от проблемите, с които се сблъскваме, в работата на тази парламентарна комисия, и то нерядко, е свързан с приложението на програмите по социалния фонд и на гаранцията за младите. Сблъскваме се обаче и с проблеми с договорите и различните грантове и заеми, които се предлагат на младите хора, включително и през Хоризонт 2020 година и Фонда за иновации. И така, има различни важни елементи тук. Първо, дава се подкрепа за университетите и за научно-изследователските центрове. Това е много важно, разбира се. И така, голяма част от средствата в крайна сметка стигат до студенти под формата на грантове за научни изследвания. Има и много добри договори за научни изследвания – които е, отиват а, е, към различни консорциуми а, е, и групи преподаватели или учени, които по един и друг начин а, са сформирали мрежа за съвместна работа. Това става по хоризонт 2020 година. Нееднократно в последно време виждаме проблеми при възприятията и е, от гледна точка на властите на държавите членки, от гледна точка на получателите на тези средства. Е, правителствата предоставят средства за младите хора по едни канали, нужните институции получават средства по други канали и въобще е, на хората не им е ясно по кои канали могат да кандидатстват, за да получат някакво финансиране. Опасявам се, че сме създали една двойствена структура. Има два различни начина за достъп до средства. Има, например, финансиране за отлични научни постижения. Но, освен това, има и договори, които се възлагат е, пряко на експерти или професори и преподаватели, които от своя страна пък привличат определени научни изследователи към своите проекти. Смятам, че има различни канали, по които се предоставя финансиране и социалният фонд, опасявам се, не е в крак с времето. Според мен, средствата, които са на разположение по социалния фонд не винаги се възприемат от младите хора като средства, които са за тях. Тези средства сякаш не са организирани по начин, който да отговори на техните потребности. От друга страна, Хоризонт 2020 година изглежда по-добре е, структуриран. Има множество средства за научни изследвания, които са включени през различни програми и възможностите за подаване на кандидатури по Хоризонт 2020 година са обвързани с определени критерии за отлични научни постижения, което означава, че не всички, които са кандидатствали, получават средства. Но ако получат средства от там, това може да бъде път към отлични резултати и евентуално много добри възможности за, е, за, бъдещи, за бъдещо развитие. И по някой път се съсредоточават кандидатурите именно към тези програми. Именно по тази причина. Има и различни теми, които са покрити, разбира се. Но със сигурност има какво да научим от добрите практики. Може би не винаги структурираме достатъчно добре предлаганите средства. Мисля, че винаги трябва да обърна внимание на отличните научни постижения, на най-добрите проекти – на най-доброто обучение, за да може да постигнем амбициозните си цели за бъдещето. Това не винаги обаче е тясно свързано с извличане на ползите от добрите практики навсякъде в Европейския съюз. Мисля, че би било добре е, научно-развойната дейност да бъде структурирана по начин, вземащ предвид и социалния стълб – Всъщност, социалният стълб е нашият паспорт към едно по-силно бъдеще, към една по-добра архитектура на Европейския съюз, подкрепяща обществото, подкрепяща младите хора, за да може всички да изиграят пълноценно своята роля на членове на това общество. Най-важното е социалния фонд и гаранцията за младите да бъдат комбинирани по такъв начин, че да се постигне възможно най-доброто за младите, които получават подкрепа. Благодаря много. Аз съм докладчик Сянка от групата АЛДЕ. Имам няколко кратки въпроса и ще се опитам, госпожо комисар, да се огранича до въпроси, свързани с бюджетния контрол Иначе можем с часове наред да си говорим за заетост, за, на социал... за стъл... стълба на социалните права и прочие. това ще се огранича само до въпросите за бюджетния контрол. Съгласен съм с казаното от господин Целе за сложните административни структури. Това е важен въпрос и мисля, че е това, че структурите са сложни – създава големи трудности за получателите на средствата. И що се отнася до упростяването, много се радвам, че то води до добри резултати. Радвам се, че се налагат упростените начини за отчитане на разходите и ако тези възможности намаляват административния тежест за получателите и е, също намаляват нивата на грешка, тогава защо изобщо трябва да се насърчават държавите членки да ги използват при положение, че те е, вече трябва да са видели много ясно колко полезни са тези възможности. Въобще, защо има държави членки, които все още се колебаят да използват тези възможности? Защо? Защото са ориентирани към постигане на резултати или нещо друго? Защо трябва специално да ги насърчавате да преминат към тези възможности? Така така наречените Simplified Cost Options. След това, за държавната помощ много сложни са правилата. Всяка държава членка използва различни определения. Основният въпрос е това как се оценява нарушението на економическата конкуренция в, в пограничните райони. Особено, що се отнася до социални въпроси. Много важен въпрос за местните и социални власти, които разчитат на грантове, за да предоставят някои услуги. Сложните правила на практика почти водят до резултата, че се изключва възможност за държавна помощ за онези, които имат най-много нужда от нея. А, така че може ли да се опростят правилата и в тази област? И както казах, спирам се само на бюджетен контрол. Ще дам думата на колегата Пирински. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде и аз възможно най-кратък. Ще дам малко време на господин Серва да приключи разговора си с госпожа Тайсън. Благодаря ви много, господин комисар. Благодаря ви за ангажираното участие в днешната дискусия. Три кратки въпроса. Първо, един въпрос, свързан с тема, която вече беше обсъдена. Ниво на освояване 5,1% за Европейския социален фонд в края на октомври 2017 година. Посочвате три причини за това. Едната е свързана с N плюс 3 и е, гъвкавостта на този период. Другият елемент във вашия отговор на 17-ти въпрос е свързал с, с е, условията екс-анте. Казахте, че ще разгледате тази тема. Има и още един въпрос, който повдигате в писмения си отговор, а именно, че държавите членки са изключително предпазливи поради въвеждането на годишни отчети и риска от нетни финансови корекции. Каква е вашата оценка на това ново правило? Трябва ли да се разгледа то отново, да се види как се прилага? И в малко по-широк план за освояването, за социалния фонд, фонд и за инициативата за заетост сред младите. Два допълнителни въпроса. Първо, управляващите органи. Вече са определени управляващите органи. Смятате ли, че те биха могли сравнително лесно да получат на продължение на този статут за следващия финансов период? следващия програмен период, защото това може да реши въпроса с закъсняването. А след това, опита ви с отделни държави членки, какво показва? В някои от тях казвате, че има отношения между властите и неправителствени структури, по-конкретно синдикатите. В други страни такива връзки не се поддържат. Има ли разлика при нивата на освояване между двете групи страни? Вторият ми въпрос – европейското полугодие. И него покривате в отговори си на втори въпрос. В нашия въпрос изрично упоменаваме очакванията да получим вашата оценка страна по страна, що се отнася до социалните елементи на препоръките страна по страна. Вие казвате, че това е вътрешен елемент от работата на цялата Европейска комисия като колегиум. Същевременно, що се отнася до стълба на социалните права и е, увеличените очаквания за постигане на резултати благодарение на европейското полугодие, може би не е лошо малко по-внимателно да се разгледат е, социалните елементи на тези препоръки. И накрая, последният ми въпрос, свързан с Европейския паричен и економически съюз, покривате стълба за социалните въпроси, за социалните права като основен елемент на економическата политика. В първата си поръка през ноември, от 22 ноември, обаче се занимавате само с еврозоната, говорите за фискалния съюз, за финансовия съюз, за управлението и за отчетеността. И в този документ казвате, последното си изречение, че новата архитектура трябва да създаде силен стимул за реформи и трябва да гарантира постигането на основните първоначални цели е, на економическия паричен съюз, а именно на економически растеж, заетост и сближаване. Но начинът по който се прилага този стълб още от самото му начало не води ли в крайна сметка да по-големи различия между членките на еврозоната и останалите? В крайна сметка социалният стълб изрично се казва, че трябва да включва всички държави членки. А, независимо от това дали участват или не в еврозоната. Опасявам се, че проект, а, по този подход реално противоречи на ваши, вашата ангажираност по отношение на социалното сближаване. Благодаря. Благодаря ви, господин Пирински. Госпожо комисар, искрено се надявам, че сте успяла да запишете всички въпроси. Ще ви дам една минута, за да довършите. Mm-hmm. C'est, c'est may I maybe ask first the Court of Auditors, because maybe, so, if you need a couple of more minutes or... It's fine. Да, може би искате още няколко минути. Имате ли нужда от допълнително време? Не. Ayala. Um, on, uh, yeah, we have um, sorry, ik zal het in het Nederlands opnieuw. Uh, Horizon 2020 en onze И така, ще говоря отново на холандски. Хоризонт 2020 година. Мисля, че това, което вие казахте, представлява отличен анализ. Когато една група хора правят нещо заедно, те се чувстват като първопроходници. И това им дава възможности да напреднат и в бъдещето да имат по-добри перспективи, просто защото са били подбрани да участват в този въпрос. Тоест, ако една а, програма получи финансиране, един проект, ако получи финансиране, това дава тласък за цялостното развитие на участниците в него. Що се отнася до използването на Европейския социален фонд от младите, може би е вярно това, че не за всички той е достатъчно привлекателен. Същевременно е, е доста сигурно това, че той води до висококачествени работни места. Разбира се, трябва да се види какви са крайните резултати, дали работните места са дългосрочни, но е, Хоризонт 2020 година е насочен и изрично към отлични научни постижения. Говорим за най-добрите учени, за онези, които са на изключително високо равнище и преди още да кандидатства. Докато Европейския социален фонд е за тези, на които им е малко по-трудно, които не са успявали толкова добре да се справят с училище и прочие, които често са със средни умения, дори под средните, обаче заслужават някакъв шанс в живота и по някой път изпадат в тежки обстоятелства и трябва малко да им се помогне, да им се даде някакъв тласък, за да се върнат обратно и да участват в економиката. И затова трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме всички хора, които използват социалния фонд и други фондове, да всички те да бъдат третирани със съответното уважение. Нека да ви обърна внимание на това, което стана миналата седмица. Миналата седмица се проведе а, седмицата на професионалното обучение на Европа участвах в събития всеки ден. Имаше доста хора, които бяха дошли за да разкажат как европейските средства са им помогнали. На много хора всъщност им, им е бил даден нов шанс. И в крайна сметка много хора виждат как тези програми помагат на целия им регион и на съответната държава членка. И основен елемент от нашия дневен ред за уменията е хората, които имат техническо обучение и образование, да бъдат третирани с достатъчно уважение и да получават много добро такова обучение. Тоест, не само обучението да е качествено, но да е високо и мнението на останата част от обществото за този тип професии и квалификации. Следващата седмица ще има конференция за социалните иновации. Ще работим с колегата Мореш, колегата отговаря за Хоризонт 2020 година, ще направим съвместно представяне на Хоризонт 2020 година и ви препоръчвам да вземете предвид резултатите на тази дискусия. Господин Пирински, за освояването има различни причини за ниските нива на освояване, включително и лихвите, и въпроси свързани с предварителните условия и действително рисковете от финансови корекции при подаването на финансовите отчети. Това е вярно, една от причи... че е една от причините за забавенията. Защото се прави всичко възможно, ако има някои забавения при плащанията, да те да се дължат именно на това желание да се постигне е, съвършена документация, за да няма нетни корекции. А нетните корекции се дължат, ако се идентифицират нива на грешка в исканията за възстановяване на средства, подадени от бенефициерите. Мисля, че като цяло ползите тук надхвърлят а, е, а, е, цената, която се плаща. В крайна сметка това насърчава по-доброто аудитиране в държавите членки и за това е важно. И е, основаваме позицията си на аудитирането във всяка държава членка. Това е важно, за да не се инжектират огромни суми пари само в аудити и в е, агрегиране на данни. В крайна сметка средствата трябва да отидат основно за целите, за които са заделени. За това използваме тези годишни доклади и съответните нетни финансови корекции. Така се подобрява надежността на документацията, подадена на държавите членки. Това е доказано и се надяваме това да продължи за бъдеще. Но освен това, когато имаме подобрени отношения между властите и професионалните организации или пък синдикатите има ли по-добро освояване? А, напълно е възможно да има, да. В тези страни, в които има добър социален диалог, където социалните партньори работят ефективно с правителството, може да се очаква съвсем естествено да се видят по-добри социални резултати. И е възможно това да е начин да се оптимизира ползването на средствата. Но на този етап не мога да ви предоставя конкретни цифри и данни по темата. След това, за европейското полугодие и препоръките. Препоръките страна по страна са свързани, проистичат от срещи с отделни генерални директори. Е, уверявам ви, че комисията е, и всички нейни е, звена обръщат особено внимание на социалните въпроси. Социалното измерение получава много по-голяма видимост и в препоръките страна по страна това се вижда, както и в подхода към економическия растеж и полугодието. Ето, например, имаме стълба с социалните права и той включва определени показатели. И те се вземат предвид в началото на следващото полугодие, нещо, което обявихме миналата седмица. Сега с а, Генерална дирекция заетост това, което идва от комисар Домбровски, господин Московиси, всъщност е, е предмет на контакт между е, е, комисарите. Не се състезаваме кой ще си свърши работата по-добре. Сътрудничим си. Комисията ще предложи пакет на 6 декември за економически паричен съюз. Как точно ще изглежда той, все още не мога да ви кажа. Работим по темата, но смятаме, че в рамките на еврозоната, където имаме единна валута, разполагаме с съответните средства, които ни дават възможност за реакция при крайни ситуации. И това означава, че в еврозоната сме длъжни да работим още по-ангажирано за постигане на сближаване. Това не означава, че останалите държави и членки не трябва да, да бъдат предмет на усилията на кохезионната политика. Във всички държави членки социалната политика ще бъде прилагана, ще бъде подкрепена Кохезионната политика е важна навсякъде и всички, с изключение на Дания, се очаква рано или късно да станат членове на еврозоната. Ако говорим за задълбочаването на економическия паричен съюз, трябва да се каже, че ни е необходим буфер, който да помага за преодоляването на асиметричните сътресения. Не знам точно как ще изглежда той, как ще се финансира, но ще е по първи стълб и ще се включва в полугодието. Има обаче разлики между държавите членки, които са част от еврозоната и има определени финансови елементи, които могат да се включат в, тези, в препоръките страна по страна за тези членки. Но при всички положения е много важно да има по-голямо сближаване между държавите членки. Има ли други въпроси? Съвсем накратко имаше един въпрос за държавната помощ. Говорим за доста тромови процедури, вие също го споменахте. Така че, може би не е лошо да се разгледат правилата да минимис, за да няма изключения за такива проекти. А, или за да видим дали не може да има изключения за такива проекти. Тъй като процедурите, свързани с държавната помощ, са изключително травмови и трябва да видим дали може нещо да се опрости. Сега за опростените а, възможности за деклариране на разходите. Както казах пред докладчика, държавите членки просто не ги познават достатъчно добре и, както казваме в Холандия, хората не харесват нещата, които не познават. Друг важен въпрос е, че държавите членки вземат предвид, че по един и същи проект може да се предостави допълнително финансиране, ако се предостави доказателство за всички разходи под формата на стандартни единици. Председателката, имаше много въпроси. Ако не сте успяли да покриете всички тях, можете да отговорите и в писмен вид. Госпожо Иванова, заповядайте, тъй като имаше въпрос и към вас. Благодаря на докладчика и на всички членове на парламента за интересните коментари и въпроси. Няколко а, коментара по думите на докладчика, тъй като повдигнахте важни теми. Нарастващия процент на грешките, но и а, Резултатите могат само да се съгласят с вас. Цифрите за заетостта показват именно това, че всичко се дължи и на макроекономическите условия. Това беше едно от основните заключения, до които стигнахме след конференцията за заетостта, която се проведе тук в началото на годината в Европейския парламент. И тогава си казахме, че за, евро... за младежката безработица трябва да приложим холистичен подход, защото инициативата за младежта не може да реши всички проблеми. Нуждаем се от холистичен подход. Упоменахте новите предизвикателства пред социалната политика. Бих искала да използвам тази възможност, за да ви информирам, че следващата година ще работим по един специален документ за интеграцията на мигрантите. Надявам се, че той ще помогне и за дискусията тук в Европейския парламент. Основната инициатива за младежка заетост, както и другите програми, които споменахте, са важни. Разбира се, разполагаме с цифри, които не са толкова насърчителни. 48% от младите хора 6 месеца след като е приложена към тях определена мярка, напускат пазара. Бих искала да напомня нещо, което упоменах и в началото. Идеята е да видим дали мерките дават устойчив резултат, защото те изискват време. Резултатите може би ще да са по-различни, ако бяхме направили оценката сега. На въпрос номер 25. Не искам да се превръщам в адвокат на Европейската комисия, но и аз искам да отговоря на този въпрос, защото той е свързан с слабостите, които ние идентифицирахме при прилагането на инициативата за младежка заетост. Липсата на оценка, Нещо, което и вие споменахте, е, несъответствието на предлаганите и търсените умения. Нито една от държавите членки, които посетихме, не беше направила цялостен анализ на е, това положение, освен Ирландия. Не разполагаме с благонадежни данни в това отношение. Все пак бих искала да ви напомня, че тук е, говорим за меко законодателство, такова, което не, не е правно вързващо. В крайна сметка, държавите членки решават дали да прилагат политиките и стратегиите. На въпроса за Simplified Cost Options бих искала да кажа, че съм съгласна с виждането на комисията и ще повторя това, което казах и миналата седмица. От 135-те транзакции, които аудитирахме, не намерихме нито една грешка. Следващата година ще изготвим няколко доклада по Simplified Cost Options, не само този документ за брифинга, но ще има и други доклади, например в областта на селското стопанство, които, надявам се, ще ни предоставят по-подробен отговор на въпрос. Съгласна съм с комисията, това изисква време, Хората трябва да се научат как да действат. Надявам се, че всички тези документи, които ще публикуваме следващата година, ще ви бъдат от полза. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Иванова. Благодаря. Господин Зелер, заключителни думи. Благодаря, благодаря на госпожа Иванова, на госпожа Тайсен за отговорите. Сега за финансовата архитектура може би не бях съвсем точен. Аз имах предвид следното. Имаме много различни финансови е, източници от евро... на европейско равнище. В еврозоната имаме е, всеки месец 60 милиарда за купуване от на, дълго, на дългове от Европейската централна банка, имаме мерки от Европейската инвестиционна банка и фонда, имаме така нареченият Юнкер план и освен това от европейския бюджет, бюджет имаме структурните фондове, е, социалния фонд – освен това, имаме и доверителни фондове, които се управляват отделно. И всичко това осложнява бюджетния контрол от една страна. От друга страна, в целия този концерт за мен се задава въпроса каква е ролята на структурните фондове, които финансират директни, директно мерките, след като имат и други възможности, след като има и други възможности за финансиране. В крайна сметка казва се, че инструмента за растеж и заетост са структурните и инвестиционни фондове, т.е. по принцип структурните фондове. И е, комисията обаче напоследък много малко споменава структурните фондове, когато говори за заетостта и, и растежа. А зная обаче, че те са много важни – в края на 90-те години заетостта в Германия беше много по-ниска и безработицата висока. Ето в Берлин имахме 25% на безработица сред младеща, а по общата безработица беше 20%. И можахме да се справим именно само благодарение на европейските фондове, даже и в социалната област. Но за тази цел ни трябват съответните структури, т.е. сътрудничеството между различните институции. Когато го няма това, случва се това, което вече казах. Да, един младеж получава за 4 месеца някакъв стаж, това обаче нищо не му носи, не му дава перспектива, не му дава умения. Така че, е, трябва да мислим тук по-конкретно. Миналата седмица имаше бюджетното помирение. До година искаме да укрепи младежката инициатива и се носят слухове, че испанския или португалския посланник бил казал, че тези средства няма нужда да се увеличават, защото е толкова трудно да се стигне до тях. След това този слух се бе, бе, бе опроверган, но това всичко показва, че нещата трябва да станат по-гъвкави, по-гладки, за да може е, парите да текат на там, на където трябва. И не всичко е опира само до пари. И още нещо. 200 милиона, които бяха използвани от... Е, т.е двата милиона, които бяха изискани обратно от Испания и от Италия, защо толкова дълго трае тяхното възстановяване? Аз мисля, че не чух отговор на този си въпрос. Благодаря ви за, из... за презентациите до момента и успех. Благодаря. Е, госпожо комисар, ако искате да отговорите на последния въпрос – благодаря, господин докладчик. Госпожо председател, на последния а, въпрос. Причината за забавянето, за финансирането за Италия. Ами всъщност а, делото все още се гледа в а, съда и за това забавяме и плащането. Не мога да ви предоставям допълнителна информация. А що се отнася до бъдещото ползване на фондовете, бих искала да кажа, че социалният фонд трябва да е част от МФР. Защото в крайна сметка бюджета изразява политическата визия на органа, който приема финансовата рамка. А ние подкрепяме много ценности – и за тази цел ковем законодателство. Оформяме политики. Необходимо е да направим така, че политиките ни е, да отговарят на тези цели. Много реформи са необходими както тук, така и в държавите членки. Държавите членки трябва да ни подкрепят. Трябва да запълнят е, и фондовете, като социалния. Необходимо е да направим така, че да гарантираме необходимите умения и инструменти. Трябва да се справим по-добре. Не само по отношение на плащанията в социалната сфера, безработицата. Необходимо е хората да получават добри услуги, да имат и добро бъдеще. За тази цел трябва да работим с държавите членки, за да може заедно с тях да осигурим необходимото финансиране и структура. Да направим така, че както бюджета на държавите членки, така нашия бюджет да бъдат структурирани по начин, който да осигури финансиране, което да позволи постигането на определените от нас цели. Всеки един трябва да получи своята възможност. Госпожо председател, това е, е стълба за социалните права. Е, ето го тук. Вижте тази малка книжка. Тя бе публикувана от трите институции. Това е книжка, която може да сложите е, до паспорта си и да я използвате и за в бъдеще. Благодаря ви. Моля, процедурен въпрос. Мисля, че е, не се разбрахме добре. Въпросите ми не излизах от правомощията на Комисията по бюджетен контрол. Казах, че трябва да вземем предвид целите, но и изпълнението на бюджета. Просто исках да внеса това уточнение, защото като че ли се разбрахме погрешно. Останахте с впечатлението, че въпросите ми нямаха нищо общо с правомощията на Комисията по бюджетни бюджетен контрол. Не, не, напротив, много добре ви разбрах. Просто се пошегувах. Разбира се, казах, че тук обсъждаме въпроси свързани с контрол на бюджета. Благодаря на госпожа комисаря, на госпожа Иванова, благодаря на всички ви. Малко се притеснявах в началото, защото си мислих, че ще ни е трудно днес, тъй като членовете на парламента ще пристигат един по един в залата, но дискусията бе чудесна. Благодаря ви. А за следващата точка от дневния ред ще дам думата на госпожа Греси. Ja, wir fahren fort in der Tagesordnung. Guten Tag. Kommen zum Punkt 4. И така, колеги, продължаваме с а, нашия доклад за командировката в Польша през април тази година. Само четири членове от, от нас, за съжаление, отидоха в Польша. Господин Вон, който е до мен, той беше с нас, колегата Целер и колегата Чернецки от части и колежката Питера. Аз бях също. И това беше интересно, интересно пътуване беше, много полезно беше. Запознахме се с, структурни, с проектите финансирани от структурните фондове. Виждате в материалите, че това беше една много обхватна мисия. Ще се спре на някои точки в доклада. Започнахме в Бресла на летището. Там пристигнахме всички. Летището е построено с европейски фондове. Самите цифри си ги вижте вие. След това отидохме в един технологичен център. Там се запознахме с една система за задържане на вода. Преслал е бил наводняван преди и сега видяхме как Европейския съюз с много милиони е, евро е успял да предотврати подобни наводнения в бъдеще. Видяхме и автобан, а, магистралата. И отидохме в един пасторален център във Варшава който също е построен с европейски средства. На следващия ден видяхме, посетихме пак магистралата, след това видяхме една система, интелигентна система за регулиране на движението. След това бяхме в фирмата Вилтон, занимава се с автомобили и видяхме лабораторията, която се поддържа с европейски средства. Видяхме и енергопроизводително предприятие. Процесът за отнемане на сяра се осъществява също с европейски пари. И ако погледнете документа, благодаря на колегите за организацията и за съставянето на материалите, които имате пред себе си. И така, ако погледнете страница 22 на материалите, може да видите какво всъщност е допринесъл Европейският съюз. Полски магистрали, са били финансирани с 85% от Европейския съюз. А магистралите в Германия и Франция, това не беше моя идея да направя това сравнение, но виждате, че средствата не са толкова. В Польша, т.е., имаме големи инвестиции а, при положение, че по магистралата не минава толкова много, е, много толкова много а, е, коли. Около 16 000 средно на ден е дебита коли. Въпросът е тогава, има ли смисъл от такива инвестиции, независимо дали става дума за магистрали, за, за, е, за някакви водни, вод, водо, снабдителни системи, дали в крайна сметка е разумно да се правят публични инвестиции, така че евентуалните бенефициенти не, не участват с, с никакъв, даже и с, е, с символична сума. Тук при тези при тези проекти бенефициентите, т.е. хората, които биват облагодетелствани, не, не са участвали с никакъв принос. Но, от друга страна, искам да кажа, че Полша има възможността да абсорбира много големи суми, добре ги управлява. Най-големият бенефициент е Полша всъщност през този период и има най-различни инвестиции. И тези инвестиции носят плодове. Видяхме, че Полша се развива като една модерна промишлена страна. Полските власти имат много идеи какво могат да направят с европейските пари. Регионите показват подобрение. Виждаме, че нещата се случват в Полша. Много ясно се вижда това. И видяхме, че Полша модернизира своята промишлена структура, но въпреки това не разбирам, че има толкова много антиевропейски настроения в Полша, толкова много резерви, толкова толкова критика, след като се вижда, че данокоплаци от други държави членки финансират такива големи проекти, които водят до напредъка на Полша. В крайна сметка всички данокоплаци от други страни инвестират в Полша. И бих искала този принос на Европейския съюз за модернизацията на страната да стане видим и да се разбере от хората. Освен това, е, се срещнахме с Националната сметна палата, срещнахме се с парламента и помолихме Полша да участва в Европейската прокуратура. Е, това е много-много важно. Комисията също трябва да се заеме с този проект. Е, това е първото ни посещение в Польша след нейното присъединяване. Беше добре, че отидохме в Польша. В обозримо бъдеще пак ще отидем. Мисля, че е важно, защото е важно да се задават едни и същи въпроси, да се обсъждат тези въпроси. Е, за мен пътуването беше много интересно минахме през половината страна, посещавайки различни проекти. Колегата Целер и колегите, колегата Вон са тук. Може би и те могат да кажат нещо. Аз бих се радвала много, ако това, това наистина стане. Колегата Вон има думата. Благодаря. Наистина, това беше едно добро обобщение на мисията. Отдавна беше през април, но две неща се изпомням. Ние започнахме много рано, пътуването започна много рано и приключи много късно. Освен това, посетихме много инфраструктурни проекти. Почти всички видове инфраструктури бяха посетени от магистрали, железопътни линии, преработвателни, водопреработвателни станции, летища видяхме много неща. По принцип, повечето проекти бяха извършени добре, бяха проведени добре, не намерихме грешки. Може би единствено църквата, Рос... катедралата Рослав, там имаше малко проблеми. Милиони евро са се влели в този проект и само съвсем малко работни места бяха създадени, а посетителите са се увеличили със съвсем малко на година. Тоест, не би трябвало, може би, да се финансират културни проекти в бъдеще и трябва да има по-ясен аргумент за финансовата подкрепа, когато тя се осъществява от Европейския съюз. Това е, може би, когато трябва да мислим за бъдещето на финансирането след 2020 година. Благодаря, казва господин Целер. Аз не можах да участвам, но като човек от Шлезвих, се чувства много обвързан с нашата съседка раз... и следа развитието в страната много внимателно. Аз съм често в тези места, които е посетила делегацията, но Нека ви да, това настроение, което се разпространява от правителството срещу Европейския съюз, това не е настроението на целия народ, особено в Вроцлав. Той, те, там хората не са евроскептични, начало с кмета. Напротив, той подкрепя европейската интеграция. Бреслав беше културна столица на Европа. Така че те се противопоставят доста на линията на Варшава. И през 2008 година, когато всички държави, включително и Германия, бележеха тенденция надолу по отношение на економиката, Полша, там тенденцията беше възходяща и то именно благодарение на структурните фондове. И именно благодарение на тях в Польша има сега заетост и растеж. Сега инфраструктурите, инфраструктурните проекти. Да, естествено, магистралите са важни проекти, но магистралите не се използват много. Това е хубаво за колите, обаче не и за европейските структурни фондове. Както разбрах, <clears throat> на полицаите са раздадени уреди, благодарение на фондовете. Има средства отишли в железопътната структура, имаме трансевропейските мрежи, които трябва да обвържат Польша с другите части на Европа, но в момента няма железопътна линия между Литва и Полша, просто защото има несъответствие между релсите. Тук вероятно Полша трябва също да помисли да се адаптира към европейските изисквания. Миналия уикенд много поляци на улиците показаха, че Полша е важен член на Европейската общност. Хората много добре разбират и оценяват какво означава европейска солидарност в Полша. Госпожа Питера. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от провинцията, аз живея във Варшава, но моят избирателен район е в провинцията. И аз често посещавам малки градчета и селца и непрекъснато пътувам из страната, винаги, щом съм в Полша. И зная много добре колко се промени моя регион е, и то в положителна посока. Виждам го със собствените си очи всеки ден. И когато някоя улица е била построена и тя не се използва много, трябва да кажа, че има и големи затръствания по улиците, дори и в моя регион – различните региони се раз, развиват различно. Може би точно тази магистрала, която посетихме или тази отсечка ще се използва много интензивно след 5 или 8 години. В Польша има вътрешна миграция, т.е. поляците е, с, отиват от един град в друг град, за да живеят и за да работят. Сега за евроскептичните настроения. Трябва да кажа, поляците винаги са били проевропейци и си остават такива. Всички отрицателни информации от Полша се отнасят до, до правителството. Но всички анкети в Полша доказват, че 80% от поляците са проевропейски настроени и те искат да останат в Европейския съюз. Времената са трудни в Польша, но поляците оценяват високо факта, че са в Европейския съюз и това им дава кораж и за бъдещето. Председателката, да, да, ние знаем, ситуацията не е проста, тя е сложна и ситуацията такава каквато е в момента в Полша, вероятно ще отслаби страната, защото една така разкъсана страна, това не остава без, без последствия. Господин Надел от Генерална дирекция региони, регионално развитие. Искам и на вас да дам думата. Моля, споделете вашите впечатления. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко бих искал да кажа нещо във връзка с доклада, който е чудесен. Споделяме също така и по-голямата част от заключенията в него. Ако позволите, накратко бих искал да се спра на няколко точки, които вие споменахте. Слабия трафик по някои е, сухопътни структури. На страница 22 в таблицата се разглеждат някои отсечки, говори се и за трафика и се прави сравнение с инфраструктурите във Франция и Германия. Метода, който възприемаме в Европейската комисия за оценка на проектите е следния. Когато проектът е на стоеност над 50 милиона евро, ние изискваме анализ на економическата рентабилност на проекта. Това, разбира се, зависи от трафика. Прави се съпоставка на трафика и цената на инвестициите. За всички големи проекти, тези отсечки, които са, изискват над 50 милиона евро, водят до правенето на внимателен анализ. Анализа в този случай – беше положителен. Тоест, смятаме, че инвестициите са оправдани. В някои случаи обаче се оказва, че действителният трафик е по-малък от първоначално предвидения и тези корекции се взимат предвид при оценката на следващи проекти. Второто, което казахте във връзка с приноса на потребителите за някои инвестиции – това също е свързано с едно от заключенията ви във връзка с устойчивостта на инвестициите, а именно възможността бенефициентите да осигуряват поддръжка на а, инфраструктурите, които са а, изградени чрез европейски средства. Правилата за структурните фондове предвиждат разпределение на задачите между данакоплаците и държавния компетентен орган, както и се предвижда също така участие от страна на бенефициентите. Но ние не можем да наложим на държавите членки тарифни политики, политики в областта на таксуването. което означава, че държавите членки могат да изискват различни такси за замърсителите или бенефициентите на съответните инфраструктури. За периода 2014-2020 година акцента бе поставен върху принципа замърсителя плаща. Това отговаря на екс-анте условията, които се прилагат в този случай – Участието на потребителите бе увеличено, защото се изисква сега по-голямо участие от тяхна страна. И накрая потребители, различни от замърсителите, като например тези, които използват публичния транспорт, инфраструктурата или някаква културна инфраструктура, Един подобен проект посетихме във Водсклав. Та важно е да се види, да се вземе предвид потенциалното увеличаване на трафика. Това трябва да се вземе предвид, когато се прави оценка на проекта. Защото понякога а, дадена инфраструктура може да доведе до намаляване на използването на обществения транспорт, което не е първоначалната цел. Много неща могат да бъдат подобрени, но повтарям, правилата за период 2014-2020 година бяха засилени, за да може а, да има по-голям принос от страна на всички. Дали колегите желаят да допълнят казаното от мен? Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is van Благодаря. Аз съм госпожа Рабела от комисията дирекция Одит. Говори се за заостряне на законодателството в доклада. Госпожо Гресле, за отчетния период 2014 и 2020 година ние разгледахме и този въпрос за заостряне на европейското законодателство и ние осветлихме въпроса. Сега имаме 6 мисии в Полша в момента и се съсредоточаваме точно избор на операции, на действия и по отношение за, на номинациите, че те траят много дълго и са сложни. Да, това, това е така. Понякога трае 9 месеца до година, докато, докато се изберат и номинират проекти. Сега за допустимостта. Трябва да ви кажа, че в момента приключваме нашата работа и оценяваме именно и анализираме правилната допустимост на средства. Въпрос към вас. Имахме чувството, че ситуацията в Полша от управленческа гледна точка е много добра проектите се управляват добре. Вие на това мнение ли сте? Е е, По отношение на връзката, която поддържаме непрекъснато с полските власти, мога, да, мога само да потвърдя впечатлението, с което сте останали. По време на одитите или имайки предвид докладите на ОЛАФ, не може да се притесняваме във връзка с нередности при извършваните разходи. Поддържаме конструктивен диалог, правят се предложения от страна на Европейската комисия, предложения по отношение на упростяването и по принцип резултатите винаги са удовлетворителни, така че потвърждаваме че имаме е, добри отношения с е, компетентните органи. Uh, in addition, we are just to complement uh, from the audit point of view, we are... В допълнение, само да добавя. Имаме много чести срещи, обсъждаме резултатите от одита. Сега ние се съсредоточаваме върху избора на проекти. Полша бележи напредък и това ни дава възможност за ранен одит. Наистина, начина по който работят одитните власти е надежден, така че нещата вървят наистина доста гладко. Благодаря. Тогава с това приключваме този, тази точка от дневния ред. Благодаря ви, благодаря на всички, които участваха в делегацията и на всички, които взеха отношение днес. Винаги е хубаво, когато групата е голяма, такава както беше в Вашингтон. Седем колеги бяха с нас. Да, по-интересно, по-популярна е тази дестинация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 защото 10% е грешката, е, са, греш, са, са грешките при изпълнението на бюджета в Штатите. И искахме да видим как се контролира бюджета. За стария парламент бяхме направили преди години един семинар и още тогава видяхме, че системите ни са много различни. Този път се занимавахме с въпроса как се формира бюджета и как се целеполага бюджета. А също така се занимавахме и с въпроса за парламентарния контрол, работата на Сметната палата. Освен това, говорихме с Световната бан- банка и с Международния валутен фонд. Говорихме и за Хаити с валутния фонд. Видяхме, че американците, колкото и да са различни системите, са свикнали да поставят въпроси и да поставят проблемите съвсем ясно. Участвахме на заседание на, на комисията по бюджетен контрол и хората, които бяха разпитвани, не бих искала да съм на тяхно място. Така че по отношение на запитванията, на питанията, ние тук може да, да се получим от тях. Те бяха много конкретни. Освен това, американците имат много интенсивен вътрешен контрол и тя се осъществява от генералния инспектор. Той е от Министерството на правосъдието. Той има хиляди сътрудници, тъй като става дума тук за съдилища, за затвори. Генералният инспектор, инспектор има компетенции на, на полицейска служба, т.е. той може да разпорежда арести. Освен това, той има и компетенциите на вътрешен аудитор, т.е. нещо сравнимо с ОЛАФ за вътрешен аудит. Това ни показва колко всъщност всичко е зависимо от политиката – много ясно видяхме това. И видяхме, че когато президента реши да, отложи, да, да уволни всички, то всички са уволнени. Виждаме колко е силна ролята на президента върху контролните системи, системите за контрол и колко голямо е неговото внимание, влияние, ако евентуално той не иска да се контролира. Говорихме с някои хора, които не са в ключови позиции в момента. Бяхме и в Белия дом. Говорихме с директора по бюджета, който представяше тогава своя бюджет. Той бе разпитан много-много надълбоко в огромни подробности. Понякога си мислех даже, че нещата се случват много непрофесионално. Когато, ако един депутат трябва да, да, да формулира бюджета на една държава, ми, не знам, мисля, че това е... Аз лично съм много скептична дали нещата функционират както трябва в такъв случай. И така, е, говорихме и за Световната банка, говорихме с различни хора там. Е, разгледахме системата за контрол в банката, разгледахме системата за вътрешен аудит. Беше много интересно. Интересно беше да се види на какви различни нива Световната банка се опитва да включи в работата си въпросите за етиката – етиката за служители, за действащи лица и колко последователна е банката. Видяхме, че ние можем много-много да се получим от нея. За темата Хаити. Занимавахме се по тази тема с валутния фонд. Много неща минаха в... Много време премина в чакане поради изисквания за сигурност. Но хубаво е с тази тема да се занимаваме отново с хейте. Защото много малко неща са се променили от тогава, малко положителни неща са се случили след земетресението. Тоест, много неща трябва още да се направят по отношение на хуманитарната помощ за Хаити. И не се знае как точно постъпва тази помощ. И така, изводът е, че ние може да доразвием някои от нашите системи в някои области, така че да изпълняваме нашата контролна работа по по-добър начин. Господин Целер иска да каже, да вземе думата. Госпожо Шмидт, вие бяхте, искате ли да вземете отношение? Да, благодаря. Наистина, доста всичко бе казано, много интересно беше. да видим, че може, да, можахме да говорим за още не приключили бюджета. Бюджети. И понякога разбрахме, че понякога, че понякога президентът казва, ще има такива съкръщения. И няма значение от това какви са контролите и какви са заключенията на контролната комисия. Ако президента каже и смята, че трябва да съкрати някой бюджет, той го прави. И всъщност всяка област може да бъде да, за всяка област може да бъде съкретен бюджета. Господин Пирински, вие също бяхте. Аз сега се сетих. Господин Пирински, ако искате да кажете нещо. Да, да, благодаря. Наистина смятам, че това беше много интересна мисия. Имаше интересни срещи. А, ние, нашата програма беше доста наситена. Движехме се на най-високото равнище на съответните, в съответните комисии. Нещата бяха много добре организирани. Сега по същество за нивото грешки и разликите между нивата на грешки в Европа и в Штатите. Тоест, прага на същественост в Штатите е 10%. Трябва да кажем, и това се казва в заключенията, че службата е, за по счетоводство не прави общото, не изчислява общото ниво грешки, а излиза с един доклад на една страница, като използва данни, които се предоставят. Другата разлика беше, че няма процедура по освобождаване от, от отговорност. Това, върху което се съсредоточават, са изслушвания. Ето, например, нелегални практики за финансиране на студенти, наследване. И това е много нещо много важно за за хората. Може би тук ние трябва да се получим, като така заострим вниманието на, общества, на обществото върху нелоялни, нечестни практики. На следващо място системата на генералните секретари – и на службата по счетоводство, е, чийто директор има 15 години мандат. Той е много добре защитен от Конгреса и защитен от политическо влияние. И има много силна, силно влияние, именно за да си върши работата. И на последно място – начина по който съставят бюджета, федералния бюджет. Както разбрахме, те се съсредоточават върху тази четвърт от бюджета, която може да влияе на бъдещи политически решения. Конгре... Конгресът приема закон за бюджета и там казва как, как, как трябва да изглежда бюджета и тогава започват преговори. Това беше много интересно. Бе ни казано, че не е важен дефицита, а по-скоро растежа. Или съответно не е толкова важен дълга. Това беше интересно. Важно. Това беше интересно за нас, защото за нас е много важно важна е политиката на економии. Явно американският подход – е, постига по-добри резултати. И те са наистина ориентирани повече към резултатите, а не толкова към съответствието, когато правят своите одити. Освен това, ясно ни бе казано, че ще има данъчна конкуренция с Европа. Това може би също трябва да го помним. Ja, das war in der Tat schon interessant, das alles. Да, да, това беше много интересно. Колегата Целер има, има думата. Да, благодаря. Ами докато доларът е световна резерва като валута, може да сме спокойни. Е, тоест, американците може да са спокойни, защото дефицитът им ще бъде изплатен. Аз не, не можах да, да участвам, но много ме интересува това, което казахте. Е, говорили сте със Световната банка. Е, има много международни организации, които имат връзка с европейския бюджет. Световната банка, например, да. Е, има много програми, които се реализират чрез Европейската, чрез Световната банка, програми в трети страни, програми за развитие, страни, за които ние също отделяме средства. На следващо място не и, е техните, и нейните агенции. Там ние като Европейски съюз не сме член, само държавите членки са членове, но там също може да се мисли за повече прозрачност от страна на разходването на средствата от ОНЕ. Така че вероятно разговори за бъдеще ще са необходими, които ще са ни полезни. Разговори с представители на тези организации. Да, точно за това и отидохме във Вашингтон. Отчетността за нас естествено е много важна. Още нещо Хаити. През декември ще се състои вероятно асамблеята АКТБ Европейски съюз и вероятно ще се състои в Хаити, така че ако имате допълнителна информация, предоставете ми я, моля. А това, което научихме от валутния фонд е, че структурните проблеми в Хаити си съществуват още от самото начало. Там почти нищо, в тази област почти нищо не се е случило. Сега госпожа Перес от Генерална дирекция бюджет. Um, Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че това е била добра възможност да излечем повече полки от работата на Световната банка и доброто сътрудничество в контекста на рамковото споразумение с Световната банка. Що се каз... отнася до казаното от господин Целер, имахте ли възможност да разгледате а, платформата за донорите на средства? Тя е важна, що се отнася до докладването в реално време, в работата на Работната банка и до отчитането в реално време. Да, имахме интересни срещи целият ден – и Световната банка естествено много е отворена да ни дава информация за проектите, в които участваме и ние. Има специални проекти, но ако искате допълнителна информация, трябва да, да ни кажете при бъдещи срещи, за да се подготвим. И така, благодаря. Приключваме с тази тема.